Ясна е вашата цел. Опитвате се фашизма и комунизма да бъдат приравнени. Оказва се подкрепа на подобни усилия. Историческата памет, знамената на Райхстага и така нататък. Всичко това съществува и то в момента подхранва а, крайно десните в а, Полша, в Унгария, в прибалтийските страни. Оказва се, че те са подкрепени от Европейския съюз. Защото тук се провежда кампания за това да се финансира пренаписването на историята. Естествено, здравеопазването, образованието, всичко това е свързано с подобни усилия, но а, капитализма не е еднопосочна улица. Трябва да се положат повече усилия. А, госпожа Верхиен, за една минута. Тоталитаризмът а, се противопоставя на основните права. А, няма свобода в, на словото, няма свобода на движението, а, а, има дискриминация. Мога да дам още много примери. Е, много са годините на е, тоталитарно минало в Европа и аз много се надявам, че това е приключило. И за да не се повтори, не бива да го забравяме. Е, национал-социализма, фашизма, тоталитаризма по време на комунизма трябва да предупреждаваме, трябва да запазим памета за тези е, мрачни периоди. Всички тоталитарни системи трябва да бъдат осъдени. Е, обучението трябва да включва и е, историята на на тези тоталитарни режими. Ние знаем колко важно е това за младото поколение. Ние носим отговорността за това тоталитаризмът в Европа да не се повтаря. Благодаря госпожа Коста за две минути. Grazie Presidente. Io penso che il progetto... Благодаря, господин председател. Аз мисля, че европейският демократичен процес не може да се развива, освен ако не бъде поставен на базата на познаването на европейската история. история. А, трябва да се зачете достоинството на човешките същества, свободата и солидарността, изправени пред новите рискове на а, отрицанието. Това е изключително важно, когато оформяме европейското образование и отчитаме необходимостта от научни изследвания, от споделена памет, от преподаването на общата история, общи научни изследвания, с сравнения, за да може да разберем наистина Европа. Ние също така имаме и а, трябва да се занимаем с въпроса на гражданското обучение в Европа. Необходимо е също така да преподаваме а, курс по европейска история. Не е достатъчно обаче само памета, за да бъде човек образован. Ние знаем рисковете. Ако няма образование, основаващо се на ценности, европейското гражданство ще бъде много затруднено да съчетае културата с съзнанието. Култивираната демократ... Култивираното съзнание трябва да спре а, на отрицателните примори. Много държави се стремят да преподават онова, което се е случило. Например, в Чешката република в момента преподават да не се помни Ян Палах и това, което се случи в а, а, Унгария. Ревизионизма е, е типичен в много държави. Има и положителни примери намери. Председателя прекъсна а, и дав дълната господин Соле. В времена на постистина и фалшиви новини, повече от всякога като общество имаме нужда от свободни а, медии, основани на плурализъм и съответното образование. Само така могат нашите граждани да бъдат осведомени, информирани и да се противопоставят на фалшифицираната история. Има версии, според които не сме били отговорни за колонизацията, например. Всичко това е интерпретация, която е обидна за памета на нашето минало. Необходимо е да говорим открито, за да защитим интересите на тези, които не могат да се изкажат и да участват в историята. Трябва да защитим пострадалите в миналото. И не само като а, говорим за последиците от тоталитаризма, но и като се борим с последиците от всички а, потиснически режими. Господин Урбан Креспо има думата. Благодаря, господин председател. Испания представлява изключение за Европа е, изключение по отношение на безнаказаността. Е, ние имаме паметник, е, в който е апологея тика на фашистската диктатура по времето на Франко. На практика нямаше санкции за тези, които бяха наложили тази диктатура. И все още има много привърженици на е, този период. Е, много жертви, които лежат е, в масови гробове. Не се търси вина и наказателна отговорност за извършителите на тези престъпления не можем вече да ги изправим пред съда, защото повечето от тях не са и живи. Е, господин Тимерманс е, и е, вие, госпожо комисар, би трябвало да направите от името на комисията необходимото, за да приемете жертвите на франкизма тук. В противен случай ставате съучастници на тези престъпления. Господин Прецел има думата за една минута. Господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа, спомена за национал-социалистическата диктатура и тоталитарните режими е, през миналия век е, трябва да бъдат част от обучението по история. Същевременно, е, когато правим политика по отношение на семейството в нашите държави членки, когато правим дебати на тема образование, естествено трябва да говорим съвсем открито по тези въпроси. Не става дума за е, европейското измерение, непременно не. Е, е, става дума за отделните хора. Е, не става дума и за някаква абсолютна истина. Говори се за а, е, а, е, истина изобщо. Трябва при всички положения да направим необходимото, както държавните органи, така и всеки един от нас като политик трябва да направи необходимото, за да не се забравят тези режими. Господин Ламсур, благодаря аз приветствам колегата Андрей Ковачев за инициативата. Европейския съюз не може да се дезинтересира от повторното появяване на а, омразата в публичния дебат. В продължение на две е, поколения е, Европа беше без война и това е практически чудо, защото година след година се е, примиряват конфликтите между различните държави. Но ние виждаме обаче, че тук и там ние виждаме едно появяване на ново поколение националисти с фалшивата история, с историята за трагедиите на Европейския съюз. Да, за историята, националната история, не за националните романи. Госпожа Либацка, минута и половина. Благодаря, господин председател. Тоталитарните режими почиват на насилие. Те не демонстрират никакво уважение към свободната мисъл. За да се приборим с тези режими, достатъчно ли е само да ги помним? Да помним положението, в което са се намирали народите и героичното положение, поведение на техните граждани? Отговорът е не. Много често днес тоталитарни режими минават за демокрации. Това е особено опасно, защото а, никой не реагира на това, което се случва при тях. Именно затова трябва да образоваме младите хора, така че те да могат да разбират света, да мислят критично за него, да осъзнават какво е човешкото достоинство, да знаят как могат да си сътрудничат с другите хора и да ги уважават. Образованието това е най-добрия и най-ефективен начин да се борим с омразата, с липсата на толерантност и с тоталитаризма. Не можем да а, не се вслушаме в думите, че историята е най-добрият учител, но ние сме лоши ученици. Не бива да бъдем лоши ученици. Господин Таран, за една минута. Благодаря, господин председател. Е, ще цитирам е, Хемингуей е, и ще ви напомня, че трябва да отворите широко очите си за миналото, за да възприемете и настоящето. Е, е, е, говорим за национализъм, фашизъм, за комунизъм, тоталитаризъм, троцкизъм и така нататък. Става дума за в крайна сметка за кратки периоди от историята на цивилизацията, които не определят, така да се каже, цъфтежа на дървото. Но Енсар е, затворник в Штутхов, е, враг на е, Райха. След това попада и в Голак и той ми е разказвал много. Аз не бих могъл да ви кажа много за една минута. Госпожа Форенца, благодаря, господин председател. Аз нямам време да отговоря на ревизионизма, който чух в някои от изказванията. На 9 май ние честваме в Европейския съюз победата над нацизма на Червената армия. Аз казвам това като е, издигам идеите на социализма и комунизма. Аз се гордея за това, че подобрихме резолюцията тук в тази зала, която говореше за а, а, е, тоталитаризма и фашизма. Днес ние трябва да се върнем към корените на тоталитаризма и дехуманизиращия процес, който се наблюдава в Европа и в Италия. 49 е, души не се считат за хора. това е дехуманизация. Беше прекъсната. Благодаря. Госпожа Шойдрова има думата за една минута. Драги колеги, Много е важно да преподаваме история, включително историята на тоталитарните режими, но това не е лесно. В Чехия, например, има един проект, който се провежда от организация Постбелем. Те събират спомените на хора, които а, са били живи по това време и това се разказва в училище. Това е изключително ефектен метод, който си струва да подкрепим, защото Учителите имат нужда от подкрепа, от помощ. Трябва да им дадем колкото се може повече информация. Ян Амос Гамински е награда за учители, която също представлява много добър проект, подкрепен от Европейския парламент. Тя ще стартира тази година и това е нашия принос, нашата подкрепа за онези в образованието, които се опитват да информират и образоват своите ученици. Да не забравяме и за а, Музея на европейската история, който управлява Европейския парламент. На 20 март ще има пък прожекция Председателя прекъсва. Благодаря ви, госпожа Шойдрова, госпожа Родриги за една минута. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Разискванията бяха предложени е, е, и естествено е хубаво, че обсъждаме тези въпроси, но трябва да видим кои са най-лошите диктатури. Е, може би казват някои, не, според мен диктатурата винаги си е диктатура, независимо от това дали е лява, дясна и, и, и как ще я определим точно. Е, е, говорите е, за нашето общество като за либерално общество и същевременно и, използвате език, който заблуждава. Би трябвало да почетем памета на хората, които са загинали по време на тоталитарните режими и също времено да отчетем тези периоди и да ги включим в обучението по история, да извлечем полуките от историята. Господин Кеам има думата. Благодаря. Преди 10 години този парламент стигна до заключението, че Европа няма да бъде истински обединена, ако не може да обедини отново историята си, да признае комунизма и нацизма като общо ужасно наследство. Сега ние ще честваме тази година 30 години от разрушаването на Берлинската стена, но една Берлинска стена в нашето съзнание ни разделя. Това, което се случи в източна Европа след Втората световна война, се изучава все още твърде повърхностно. Публичният дебат за естеството на е, тоталитарните системи, актуализирането на европейската история отнема време и средства. Мисля, че Европейската комисия може да координира тази дейност е, и да има общо почитане на жертвите на тоталитаризма. Госпожа Уорд. Европейския съюз е проект основан на мира. След жестокостите на тоталитарните режими и опасностите на нацизма. Миналата година започнахме положителен диалог между културите, в който се включиха милиони хора. Имаше хиляди събития в 27 страни. Трябва да продължим да честваме нашата обща култура и ценности. Трябва да развиваме формалното и неформалното образование. Трябва да преподаваме трудната си история и забележителните си постижения. Има все още много трудни моменти от нашето минало, за които ние трябва да говорим в училище. Например, геноцида на а, ромите и ужасния глад в а, а, Украина, който води до 7,5 милиона души е, смърти. Необходимо е също така да се обединим а, в рамките на Европа, за да се получим от а, грешките на миналото. Госпожа Меркел каза, че председателя прекъсва. Много се извинявам, но Действително, налага се да си спазвате отпуснатото време. Просто нямаме време за а, това да го превишаваме. Господин Глога, една минута. Паметта за тоталитарното минало в Европа като че ли е заличена. Много от хората продължават да не са наясно точно с съветските символи и същевременно се очудвам от реакцията на част от колегите тук от различни политически групи, защото се опитват да умалважат престъпленията, извършени от съветския режим. Да, добре, съветските символи са в момента сувенири, които се търсят от колекционерите. Но се забравя за това, че има милиони жертви на този режим. И символът не бива да заличава спомена за жертвите и престъпленията. Така както помним жертвите на нацизма, трябва да помним и жертвите на съветския тоталитаризъм. Благодаря. Следващият. уважаеми колеги историческата памет за тоталитарното минало е тема към която трябва да се подхожда деликатно и от необходимата дистанция на времето особено що се отнася до времето на комунизма в държави от бившия източен блок като българия например. спомените за този период от българската история са все още живи и смятам че когато комунизмът се изучава в училище от днешното поколение то историческият прочит трябва да бъде обективен а не идеологизиран и политизиран в новия вариант на българските учебници по история комунизмът е описан като най черният период от нашата история представен като по лош от епохата на турското робство. действителността обаче е друга. изследвания сочат че една значителна част от българите биха предпочели да живеят по комунистическо време. ще ви кажа защо. защото българите в периода на прехода и след него действително живеят по зле и едвам свързват двата края. защото последните десет години политиката на борисов задълбочи още повече неравенствата в обществото. питам се защо ли управляващите вместо предизборно да разделят нацията на комунисти и антикомунисти и да правят опити за подмяна на историята не се съсредоточават върху uh, uh, благодаря ви, колеги. Сега искам да помоля комисар Юрова да вземе думата и да отговори. Vážený pane předsedající, eh, vážené... Господин председател, дами и господа, уважаеми колеги, ще говоря на майчиния си език, защото не искам да забравяме за жертвите на на Ян Палах, който се самозапали и днес празнуваме годишнина от неговото геройство. И слуша внимателно дебата и си дадох сметка колко е символично, че говорим а, точно днес на тази тема за тоталитаризма, а, за цензурата и така нататък. Спомням си, че когато бях на около 15 години, майка ми ми прошепна на ухото кой е Ян Палах и какво е направил през 69-та година. Много ясно си спомням как тя ми каза, никога не казвай това име никъде, но не го забравяй. След това дойде януари 89-та. И това беше името, което ние скандирахме на площада в центъра на града. Самозапалването на Ян Палах, неговата болезнена смърт, жертвоготовността му в крайна сметка не бяха на празни. Това се помни в чешкото общество. И така трябва да остане. И днес, и в бъдеще, не само в Чехия, но и в цяла Европа. Днес повече от всякога трябва да сме наясно, че тоталитарните режими вървят заедно с цензура, с репресии, провокират емиграция – разрушават морала и етиката. Това е а, предизвикателството, с което трябва да се преборим днес. Колкото до образованието, не вярвам, че някой в Европейския съюз желае децата да учат една единствена версия на историята. Това би било тоталитарна характеристика. Ние искаме историята да се изучава обективно – трябва да преподаваме на младите а, поколения способност да мислят критично. Само училищата а, не могат да бъдат единствените отговорни институции за това какво разбиране ние имаме за историята. В крайна сметка, не се разполагаме с интернет. Много от вас споменаха, че има огромно количество дезинформация. Именно за това трябва да научим младите хора да работят с информация, да я анализират, да мислят критично, да мислят откъде идва тази информация, от какъв източник. И това е задача не само за Европейския съюз, а и задача за държавите членки, както много от вас споменаха. Аз имам пълно доверие в държавите членки и в техните компетенции и вярвам, че те няма да допуснат тоталитаризма да се завърне в нашите общества. Благодаря. Благодаря, госпожо. Комисар, трябва да кажа, че а, има колеги, които се притесняват за европейската пропаганда в училище, но те напуснаха и наистина жалко, че не можаха да чуят какво ще кажете вие. От името на съвета сега госпожа Чиот има думата. Благодаря ви, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Благодаря ви за този много богат по съдържание и нюансиран дебат. Важността на образованието стана ясно още веднъж. Много важно е в бъдеще е, да се опираме най-вече на общите ценности, на историята на Европа, включително и тоталитаризма. Парламентът трябва да бъде сигурен, че съветът е, ще е, запази тази тема в политическия си е, дневен ред и в следващите месеци. Благодаря. Приключваме с темата. А сега преминаваме към доклада на го Жозеп Мария Терикабрас е, относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 година. Докладчикът има думата за 4 минути.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 благодаря ви, господин председател, госпожо комисари, колеги, които изиграха ролята на докладчици в Сянка за годишния доклад за състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 година. Докладът трябваше да бъде кратък и той наистина е. Когато разглеждаме основните права в Европа, е ясно, че трябва да се опитаме за огромен брой случаи и да съсредоточим вниманието обаче на 6 основни теми, някои от тях, които са не безспорни. Е, правата на човека, миграцията, правото на жените, прав... свободата на медиите, расизма, ксенофобия, езика на омразата, нетолерантността и от самото начало се договорихме за критериите, по които трябва да работим. Основните ни политически и, крите, и морални критерии са общото виждане, че не искахме да създадем напълно неутрален анализ на основните права в Европа, а да направим едно разглеждане на ценностите в съвета, не само да ги защитаваме, но и да се предложат начини и стъпки за подобряване на хартата по правата на човека. Позволете ми нещо лично. Никой не мисли, че хартата ще бъде по-силна, ако а, запазим член 51, който трябва да се тълкува по-широко, за да може да се избегне а, работата и пътуването на висока скорост, но с ръчна спирачка. Мисля, че ние имах, направихме един а, добър доклад. По въпроса за правовия ред трябва да кажем, че ние говорихме за ценностите по член 2, който намалява доверието в държавите членки в Европейския съюз. Миграцията в 2017 година 650 хиляди хора, търсещи обежище, потърсиха защита в Европейския съюз. Повече от хиляда бежанци се отдадиха в Средиземно море. Хуманитарната помощ беше криминализирана. Държавите не можеха да се справят с проблема. Човешките права се защитават, а в някои държави членко, членки обаче биват атакувани. Свободата на медиите трябва да се възстанови в някои държави, дори в някои държави, в които човек не очаква те да бъдат застрашени. Творци също така стават жертви. Ксенофобията, дискриминацията и много форми на нетолерантност процъфтяват. Опитахме се да покажем, че има много форми на нетолерантност и дискриминация и че може да се изгради доверие само в добра атмосфера на свобода. Агенцията за основните права работи отлично но до сега не беше отразявана в годишните ни доклади. Агенцията трябва да бъде проактивна в заклеймяването на случаи на нарушаване на човешките права. Нашите 21 страници а, са а, текст, които според мен са едновременно прости, и аз ни Благодаря на докладчиците в Сянка и на съветниците, които решително допринесоха за този удовлетворителен резултат. Благодаря ви. Благодаря. Имам молба сега да спазвате регламента, защото ще гласуваме в 5 часа така че ако видя, че говорите много дълго, ще, се, ще ви прекъсна. Благодаря на докладчика. Госпожа Юрова, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря на Европейския парламент заради това, че непрекъснато се старае да брани основните права в Европейския съюз. Те действително са жизненно важни. През последните години комисията също полага усилия за да гарантира, че в държавите членки а, се прави същото и ние следим какво се случва там. Върховенството на закона никога не е било толкова силно, колкото днес. Имаме регламенти за защита на бюджета на Европейския съюз а, който, а, при който има разпоредби обвързани с а, върховенството на закона. Ще бъдат а, предложени и други инициативи, свързани с върховенството на закона, като се вземат предвид а, а, усилията на парламента, включително и резолюцията за основните права и документите, прияти през 2016, както и последващите разисквания. След действията на полското правителство, ние задействахме член 7. Миналата година през септември месец парламентът реши да задвижи същата процедура и за унгарското правителство. Това е безпредседентно. Комисията също така а, задвижи наказателна процедура, а, за да а, се бори с нарушението на основните права в държавите членки, както и с злоупотребата с европейските средства в държавите членки. Като цяло, Европейския съюз насърчава държавите членки да подобрят независимостта на, а, и ефективността на съдебните си системи. Националните съдии а, са а, също така европейски съдии, заедно с Съда на Европейския съюз, те бранят реда в Европейския съюз, както и а, ролята на предварителните съдебни решения. Ефективната съдебна система е изключително важна, за да се а, запази взаимното доверие а, между държавите членки и съдебните им органи. Това е многократно а, подчертано. И в а, положенията, които касаят функционирането на съда. Както те наскоро се произнесоха, ефективният съдебен преглед и контрол е жизнено важен и това е една от основите на Европейския съюз. По отношение на предизвикателствата пред Европейския съюз, нека да наблегна, че правата на жените са действително важни за комисията през 2017 година. Много действия бяха предприяти. Трябва да споменем, че едно от основните ни постижения беше Истанбулската конвенция. Надяваме се, че Европейския съюз също ще се присъедини към нея скоро. В заключение ще кажа няколко думи за свободното слово – но а, тъй като ми изтече времето сега, ще го направя след дебата. Благодаря. Благодаря. Господин Здоховски. Не вим, если, když мовиме. Господин председател, е, обсъждаме важна тема правата на човека – защо румънското председателство не присъства? Защо не е представено? Скамейката на съвета е празна. Дали това е, така да се каже, някакъв съзнателно направен избор? Благодаря ви за този коментар и за въпроса. Имайте предвид следното Румъния в момента е председател на съвета и за това вашият коментар би трябвало да бъде е, насочен и адресиран към председателството. Е, може би е, то ще отговори. А сега ми позволете да продължим с ораторите. Госпожа Кодричка. Господин председател, Уважаеми колеги, този доклад е, е, се отнася до много важни е, предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз, е, нарушение на правата на човека, е, дискриминация, омраза, е, цензура и така нататък. Изключително важно е да имаме предвид състоянието на съдебната система, езика на омразата, който се налага в публичното пространство и който води в крайна сметка и до терористични различни актови. Е, кметът на Гданск Адамович стана жертва именно на е, тези явления. Е, ние възразяваме срещу формата и съдържанието на този доклад. Става дума за уважение, за читане на човешкото достоинство, за Павел Адамович Надявам се не е загинал на празно. Трябва да сме сигурни в това. Същевременно докладът под така, формата на защита на правата на човека всъщност допуска и отклонения и дава погрешна представа. Трябва да имаме предвид член 7 Полша и Унгария – е, трябва е, да е, реши дали Польша и Унгария действително представляват риск за принципите на Европейския съюз и за правата на човека. Трябва да кажа, че независимо от слабостите, може би трябва да приемем този доклад. Благодаря. Госпожа Гиам има думата от името на социалист. Благодаря, господин председател. Това е годишен доклад. Като докладчик за социалистите и демократ гостите. Мога да ви уверя, че 2017 година беше много важна година. Искам да подчертая някои от принципите, които ни водиха по време на преговорите. Състоянието на правата отчитахме корупцията в медиите и в средите на управящите също така съвета и комисията трябва да проследят актуалните оценки и да направят това, което е необходимо. По въпроса за правото на жените, това беше много отразено в медиите, но въпреки всичко целите не са постигнати и време е да се осигури от държавите членки правата на жените, включително правото на контрацепция. Трябва те да могат да разбират, да, да, да имат право да решават какво да правят с тялото си. Също така се разгледаха проблемите на емиграцията и иммиграцията. Държавите членки не, все още не се организират в европейски мащаб. Необходимо е също така да се отчете и а, дискрим... работата в а, сферата на дискриминацията, расизма, ксенофобията, особено в контекста на Брексит. Трябва да се чуе това, което се казва в нашата комисия е, и е, да поздравим е, с годишнината нашите колеги. Благодаря, поздравления и всичко най-добро за рождения ден на вашата дъщеря. Сега господин Юрек има думата. Господин председател, дами и господа, Говорим за основни права. През 2017 година. През тази година в Байерн един млад а, афганистански християнин а, беше убит. Защо? Заради омраза. Само заради факта, че а, е имал нужда от убежище. Същевременно Швеция отказа общ, а, а, убежище на друг а, млад а, християнин от Афганистан. На всеки 10 минути същевременно а, в християнските църкви са обект на а, атака. Това се случва вече на всеки 3 дни в определени държави пак през 2017 беше а, атакувана и катедралата Свети Петър в Рим от вандали. Същевременно се сблъскваме с нови феномени, а, които са базирани на, охра, на омраза, като например трансфобия. Защо в този доклад не се споменава омразата към християните? Защо се мълчи по тази тема? Омразата към християните само по себе си е липса на толерантност и уважение. Това трябва да се спомене в този доклад. Благодаря. От името на АОДА, господин Мишал. Да, благодаря, господин председател. И тази година Европейския парламент излиза с доклад за правата на човека в Европейския съюз и отново парламент апелира да се реагира срещу недопустимите престъпления срещу правата на човека. И този апел е много по-важен, като се има предвид, че приближават европейските избори и там ще се сблъскат Европа, основана на правата на гражданите и една Европа, която се вписва в историята в една Европа, в която защитата на малцинствата показват а, тревожни аспекти на практиките, които се наблюдават. И това беше отчетено и от колегите. Колегите а, работят и настояват на това, че ръководителите на държавите членки е, трябва да се ангажират с възстановяването на механизъм на наблюдение, за който говореше Софи Интвелт е, във връзка с зачитането на основните права във всяка държава членка, защото се наблюдава в е, държавите членки липсата на а, инструмент за защита на основните права на човека. Господин Мишел има въпрос с синя карта. Приемате ли синя карта от господин Голниш? Да, господин Голниш, имате думата. Благодаря, господин Мишел, благодаря, господин председател. Въпросът ми е много кратък. Господин Мишел, вие сте бългийски политик, много известен във вашата страна, обаче в, преди няколко години Фламс Блок беше практически забранен от съдебните власти независимо от протестите, които чухме и в този парламент. Аз не смятам, че е шокиращо една партия да бъде е, осъдена за това, че практи... има антиконституционални практики срещу правата на човека. Фламс Веланг е, е, е, партия, която е много близка до вашата партия и не е, всъщност не смятам, че вие трябва да се изказвате за една партия, която е много близка до идеите на фашизма. Председателя благодаря. Госпожа Миранда има думата от името на Зелени. Благодаря, господин председател. Ще поздравя първо нашия докладчик, господин Тери Кабрас, за неговия доклад, в който се очертава състоянието на правата на човека. Но аз няма да се огранича само до това, което е записано в текста, а и до а, реалността. През 2017 година посетихме лагери за бежанци. Видяхме как живеят мигрантите хора, които бягат, за да спасят живота си. времено продължават смъртните случаи в Средиземно море. Една много неприятна а, а, част от европейската история. Естествено, говорим и за насилието срещу жените, за правата на човека, за забраната на абортите и така нататък. Естествено, а, държим на свободата на славото, на независимостта на медиите и а, е, настояваме за а, е, разследване на случаите на убийства на журналисти. Господин председател, е, всичко това, за което става дума в доклада, в крайна сметка са неща свързани с основните принципи и ценности на Европейския съюз и те не бива да бъдат застрашени. Госпожа Вержия има думата от името на Обединената президент. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на нашия докладчик и на всички докладчици в Сянка структурирането на доклада е много добро. Започва се със състоянието на правилата и това трябва да бъде основата за, всич, за цялата конструкция защитането на правата и демокрацията са застрашени. Искам да спомена е, становището на комисията по бюджета. Аз виждам тук е, свободата на изразяването, свободата на, ме, на медиите. Всичко това се отразява и на малцинствата, на е, емигрантите и иммигрантите. Ние видяхме в пакта с Маракеш и някои други правителства е, текстове в тези в тези споразумения, в които наистина се вижда едно безжалостно отношение към сегашните проблеми. Благодаря. Госпожа Лаура Ферара има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Всяка година разглеждаме състоянието на основните права. Използваме случая критично да погледнем върху това как се цени човешкото достоинство, има ли а, дискриминация и така нататък. Разбира се, трябва да разглеждаме ситуацията във всяка държава и върховенството на закона там. Нека да погледнем към някои проблеми, посочени в доклада. Расизма и ксенофобията, нарушаването на правата на жените, малцинствата и мигрантите. Свободата на словото също а, бива атакувана. Споменава се и корупцията благодарение на която се злоупотребява с обществени средства. Очевидно трябва да се сформира механизъм за контрол от страна на Европейския съюз, за да се борим с всичко това. Трябва да се обърне по-голямо внимание на проблемите, свързани с бедността. Тя е повсеместна и на, минимална, на национално ниво трябва да има минимална заплата. Така че дори хората, които нямат достатъчно доходи, все пак да могат да живеят достойно. Необходимо е да а, улесним достъпа до работния пазар и нормалния жизнен стандарт. Трябва да гарантираме, че основните права се спазват въпреки политиките на финансова дисциплина, които все още се прилагат на много места. Очевидно е, че те не сработват. Трябва също така и да подсигурим участието на хората, които все пак са в сърцето на всички политики, които разработваме. Работим за тяхното благосъстояние и за това правата им да се спазват. Благодаря. Благодаря. От името Господин Зилстра има думата. Господин председател. Господин председател, насилието, което наблюдаваме в Германия, в Польша, естествено показва колко страшни са последствията и от езика на омразата, но и от миграционните въпроси. Само с административни е, е, мерки не можем да се справим с е, проблемите. Много важно е, естествено, да се е, изправим пред заплахите за обществения ред, е, на принципите на демокрацията, защото е, те са застрашени. Политическото мнение е, е, естествено трябва да може да се изразява свободно, е, но в никакъв случай не бива да заменяме основните права с заплаха, с насилие и с безредие. Благодаря. Бруно Голниш има думата. Микрофона не работи. Наистина основните права са заплашени в Европа, но не по начина описан в доклада. Става дума за натрупване на права, които ограничават свободата на словото. Например, критиките на миграцията се изравняват с това да сме расисти и ксенофоби. Господин Мишел го каза. Докато тук става дума за депутати, които са участвали в избори напълно легитимно, които са напълно под поддържащи мира, но господин Мишел се придържа към този дискурс на омразата. Той говори за антиконституционност, и всъщност, когато защитаваме традиционното семейство, ни се казва, че ние сме хомофоби. Има стотици политически затворници в Германия. Сред тях има и адвокат на 73 години за това, че той е проявил отношение, което е наказуемо и за какво става дума за свобода на словото. Благодаря колегата Свобода. Заповядайте. Z справи té zprávy oceňuji zejména první част. Уважаеми колеги, искам да благодаря за първата част от този доклад, който е за върховенството на закон. Европейският съюз няма собствени митници. Най-важното в законодателството е върховенството на закона. Но, за съжаление, в доклада не се говори за милитаризъм и за нападките срещу християни, които стават много очевидни. В Австрия, например, има институт, който изследва този феномен. Нашата система за основни права се основава на зачитането на правата на индивидите. На част от тях са, христи... имат християнски корени и без това цялата система не може да съществува нормално. Благодаря ви. Благодаря. Ще приемате ли въпроса синя карта от госпожа Грапини? Заповядайте, задайте въпроса си. Благодаря. Скъпи колега, прав сте. Обаче тук още споменахте Австрия. Повтарям, много ви благодаря, вие сте прав, но трябва да зачитаме правата на гражданите на територията на Европейския съюз. Вие споменахте Австрия. Какво смятате за факта, че Австрия дискриминира майките и децата, които нямат австрийско гражданство, но които живеят и работят в Австрия и плащат там данъци? Говорих за нещо съвсем друго. Говорих за дискриминацията срещу християни в Европа. Разбира се, всяка дискриминация е противозаконна. А, и аз не смятам, че е правилно да бъдат ощетявани а, граждани на Европейския съюз. Господин, госпожа Интфет. Благодаря. Ви говорихте за воинстващите атеисти. Не знам какво е това и как те правят невъзможен живот на християните в Европа. Но добре, вие казахте, че Европа без европейските корени християнските корени Европейския съюз би се срутил, но ние имаме всички нещо общо. Просвещението и правовата държава. Това е основа за нашата общност. Аз уважавам вашите християнски корени, но ако вие не уважавате факта, че има хора, които са атеисти, как можем да живеем съвместно? Дякую. Благодаря. Благодаря. Уважавам мнението и убежденията на всеки, но смятам, че а, респекта трябва да въжи за всички. Ако няма респект към християнските корени, това води до дегенериране, а това е, вече се случва. Благодаря. Това беше ясен отговор. Господин Къстър. Скъпи колеги, Основните права са трайни права, които могат да се получат и по съдебен път. Те са основополагащи за нашето разбиране за върховенство на закона, разделяне на властите и демокрация. Но само едно включващо, приобщаващо общество е добро. За съжаление, в някои от нашите общества правата на някои мълцинства не се зачитат, например на ромите. И съм възмутен,